Good afternoon, everybody. Uh, welcome. Uh, Добър ден на всички. Добре дошли на следобедното ни заседание. Ще изслушаме представането на програмата на председателството на съвета и румънския министр по економика е сред нас, господин Николай Бадалао. Преди да му дам думата, Позволете накратко да кажа нещо накратко. Румънското председателство вече много активно се стреми към споразумение по най-различни е, законодателни досиета през следващите няколко месеца. На 26 май, както знаете, господин министр, са нашите избори. И приключването на досиета, като например договорите за онлайн търговия, цифровото досие – и а, новия акт за потребителите сред тях. Изключително важно е, че председателството оповести, че ще насочи вниманието си към новаторство и цифрово преобразуване, както и а, колективност. Заповядайте. Thank you. Doamnă președintă, благодаря, госпожо председател. Много уважаеми госпожи и господа депутати, за мен е голямо удоволствие да присъствам днес, за да представя приоритетите и основните аспекти на председателството на Румъния на Европейския съвет. Ще говоря за вътрешния пазар – моята област на компетентност. Това е приоритет на съвета по конкурентна способност, който ще председателствам през следващите 6 месеца. Като председател на този съвет от името на румънското председателство, на мнение съм, че сътрудничеството с Европейската комисия и парламент са много значими приоритета, който отдаваме на вътрешния пазар, се отразява както в законодателни, така и незаконодателни действия. Когато остава въпрос за незаконодателните мерки, според нас приемането на заключение на съвета е в фокуса на нашето внимание по време на 27 май заседанието 2019 година. Тези заключения от съвета по конкурентно способност ще отразят основното предизвикателство на вътрешния пазар на Европейския съюз, а именно адаптиране на економиката към бързото развитие в цифровите технологии и от друга страна ще се основава на проучванията и съобщенията на комисията относно оставащите пречки пред развитието на вътрешния пазар. Нещо повече. През юни 2019 година ние в Букура ще организираме форум на вътрешния пазар, когато планираме да разискваме перспективата след 2020 година за развитие на вътрешния пазар и очакваме с интерес и вашето участие по законодателните актове. Аз съм а, информиран, че от нас се очаква да приключим максимален брой досиета в рамките на сегашния законодателен мандат, но ние няма ненужно да прибързваме. Ще насочим вниманието си по 8 досиета. По тях имаме разработен график с ясни срокове за заседанието на работните групи на съвета за провеждане на технически срещи с Европейския парламент и комисия, а също така и за тристранните срещи, отново с участието на Европейския парламент. По-конкретно, целта е да приключим тристранните срещи с парламента по три законодателни акта, а именно – Програмата за единния пазар е онлайн платформите и наблюдението на пазара. Що се отнася до програмата за вътрешния пазар, частичен общ подход бе постигнат в рамките на австрийското председателство по време на конку... съвета по конкурентно способност, който бе проведен на 29 ноември. И с е, този текст ще започнем преговорите с Европейския парламент. Нещо повече. Ще се опитаме да стигнем до частично политическо споразумение – и разчитаме на подкрепата на Европейския парламент. Въпреки, че общият напредък по програмата Вътрешен пазар зависи от преговорите, що се отнася до многогодишната финансова рамка, надяваме се, че ще можем да започнем разискванията с Европейския парламент по същество по това досие в максимално кратък срок. Онлайн платформите. Следващият трилог ще се проведе на 28 януари тази година. Т.е. след по-малко от седмица ще се опитаме да поддържаме успешните политически ангажименти на всички участници и да продължим сътрудничеството с другите съзаконодатели, за да можем да приключим това досие, което е сред нашите приоритети в рамките на законодателния цикъл. Отново разчитаме на подкрепата на Европейския парламент, за да затворим това досие. Убедени сме, че резултатът от преговорите по това изключително важно законодателно предложение ще бъде балансирано, съотносимо с целите на комисията, както сегашни, така и бъдещи. Освен това, необходимо е продуктите, които се потребяват от европейските граждани, да отговарят на европейските изисквания. Очевидно е, че вътрешният пазар изисква по-добър контрол на продуктите от трети страни. И е, в този смисъл е, досието по наблюдение на пазара е наш приоритет. Затова ние е, предлагаме да работим съвместно с Европейския парламент, разчитаме на вашата подкрепа, за да приключим работата и по това досие в рамките на мандата. Важно е да ви напомним, че първият триалог се проведе на 17 януари 2018 година, а следващия триалог е планиран за 30 януари тази година. И до края на месец март се надявам се, че ще стигнем до политическо споразумение или най-късно до месец април по финансовата подкрепа за оборудване за митнически цели и установяване и създаване на митническата програма. Първото досие е приоритет за нашето председателство. Наша цел е да постигнем до политическо споразумение в рамките на нашето председателство. Окончателно съгласие и споразумение е възможно обаче само когато се постигне съгласие по МФР. Втория законодателен акт също е приоритет за, Европе... за румънското председателство и съм убеден, че ще си сътрудничим успешно с Европейския парламент, за да можем да стигнем до съгласие, включително и по МФР за 2021-2027 година. По законодателния акт във връзка с процедурата по нотификация с услуги, ние се надяваме да имаме обновен мандат, подкрепен от е, голям брой държави членки. И в зависимост от реакцията на Европейската комисия ще бъдем готови да а, е, с, започнем три, четвъртият триалог с парламента. Що се отнася до пакета актове за потребители. Надяваме се, че в максимално кратък срок ще отбележим напредък. Във връзка с директивата Модернизиране на законодателството за закрила на потребителите, в зависимост от напредъка в работните групи, бихме желали да обновим мандата в съвета в началото на февруари и да започнем преговори с парламента. Надявам се, че действията, които представям на вашето внимание, ще бъдат подкрепени в интерес на развитието на единния пазар. Благодаря ви. Thank you very much, uh, Mr. Minister. Благодаря, господин министр, за тези уточнения, които ни дадохте. Сега е, имате думата. Както знаете, е, координатор най-напред ще има думата от социалистите и демократите Николай. Е, Благодаря, госпожо председател. Желая да ви пожелая успех за времето на вашето председателство. Добре е, че вашата страна пое това председателство и мисля, че това ще бъде една доста трудна задача. Сега в края на мандата нямаме много време и най-вече когато става дума за законодателни ами, инициативи, тъй като остават е, само броени седмици. Наистина, при вас особеността е, че вие ще обхванете част от последния мандат и е, началото на следващия мандат. Така че наистина успех в интензивната работа, която ви предстои. Важно е да изпратим прат... Е, ясен сигнал. Вие ясно очертахте приоритетите. Две теми които искате да приключите, засягат мен като докладчик, така че се радвам, че румънското председателство вече е дало определени обещания. Аз мисля, че целта, която споделям, ще бъде изпълнена от вас. Става дума за надзор на пазара – през 2013 година, извинете, 2014 година поправя се ораторът, парламентът прие текст за надзор на пазара и държавите членки не бяха в състояние към тогавашния момент да изпълнят тази задача. След това имаше трилог и беше необходимо известно време, а сега ни остават две-три седмици само, за да приключим тази тема. Знам, че вие ще представлявате позицията и на други държави членки, обаче аз наистина бих искал да ви приканя и вас и останалите държави членки да бъдете по-активни, да защитавате европейските производители, безопасността на продуктите, като разбира се вземате предвид цифровата революция, която е изключително важна по отношение на продажбите на стоки. Вие посочихте нещо и във връзка с платформите. Това е приоритет за нашата политическа група също. Имаме докладчик по тази тема. И ние подкрепяме всички усилия, които румънското председателство ще предприеме по тази тема. Искам да подчертая още един важен елемент. Тази сутрин гласувахме омнибус пакета за защита на потребителите. Европейските потребители очакват е, тези нормативни актове и аз Бих си пожелал вие да постигнете политическо споразумение, за да може най-късно до началото на следващия мандат да се постигне споразумение между трите институции. В заключение искам да засегна една тема, която вие не засегнахте. Може би това не попада в изключителните правомощия на нашата комисия, но все пак е, темата за авторското право се дискутира много интензивно и то на много места. Съгласно член 54 ние сме асоциирани по темата авторско право и аз е, се опасявам, че сега трябва да направим наистина много неща, за да постигнем компромис. Темата е много деликатна, тъй като нещата са взаимосвързани, така че според мен е важно да имаме предвид това. Още веднъж пожелавам успех на румънското председателство. Благодаря. Дита Хранцова, координатор в нашата комисия за АУДЕ. Заповядайте. Благодаря. Е, господин министр, добре дошъл. От името на моята група ви желая успех. Вие споменахте, а също така от изказването на колегата чухме, че е ясно, че наистина е, имате много сериозна замислена програма. А като човек, който работил по време на чешкото председателство, тогава представлявах съвета, моята страна, зная какви са предизвикателствата и никак не е лесно да вземеш председателско място в такъв момент. Споменахте значимите досиета за вас. С ваше позволение ще добавя и още нещо. Днес нашата комисия прие също така и позиция относно директивата за застраховане на автомобили. Мисля, че това следва да бъде приемливо за мнозинството от държавите членки на мнение съм, че вашето председателство ще представи нашия текст пред съвета или изходен текст, така че лесно да можем да стигнем до съгласие между държавите членки. Но за да се случи това, е необходимо тешетата ви да организират работните групи и да изпратят предложението на Корепер. Моята информация е, че няма да има работна група, която да заседава преди края на февруари по темата. А 2018 година, месец май, е, е, датира това, пред, да, това предложение. Така че, моля ви, обърнете се към вашето представителство да се организират подобни работни срещи, за да може досието да бъде предвидено, предвижено към Корепер. На следващо място, що се отнася до осъзаемите стоки? Какво възнамерявате по това досие? Имате мандат? но остава а, съгласието за него с нужни усилия. Моята група е на мнение, че е необходимо да има ясни, прозрачни правила, а, защото това е една от причините защо потребителите не желаят да пазаруват. Трябва да се разсеят тези страхове, което е добро както за стопанската дейност, така и за гражданите. Надявам се, че ще проявите гъвкаво, за да стигнем до съгласие и по това досие. Благодаря. Благодаря. Господин Туркано. Mulțumesc, doamna președintă. Ма това прин surprindere. Благодаря, госпожо председател. Аз не знаех, че редът ми ще дойде толкова скоро. Господин министр, добре дошъл в Брюксел, добре дошъл в комисията Инко. Искам да ви пожелая успех в ролята, която трябва да изпълнявате като председател на съвета на Европейския съюз по конкуренцията. Искам да говоря сега за двойните стандарти. Моя колега беше е, докладчик по това досие. То е изключително важно за нас, румънците. И аз искам сега да попитам дали сред вашите приоритети фигурира тази тема или не. Благодаря. Uh, like... Благодаря. Госпожа Кампини. Thank you very much. Благодаря. Domnule министру, domnule secretar de stat și întregii echipe de la minister și... Благодаря ви, господин министр. Добре дошли на вас и на всички от румънското представителство в Брюксел. Въпросите на колегите ми са насочени към а, вътрешния пазар, независимо коя политическа група представляват. Ние наскоро празнувахме 25 години от създаването на единния пазар. Мисля, че това е нещо много важно за всички. Искам да ви поздравя за реалистичния подход и начина по който представихте вашите програма. Няма да е лесно, наистина сериозни са задачите, много от тях зависят от преговорите с МФР. Така че трябва да насочим вниманието си към приоритетните. Искам да се върна на казаното от колегата господин Данти и Дита също така Харансова. Днес гласуването беше много важно, както и е гласуваното през декември във връзка с двойното качество. Искам да ви попитам, дали регламентът за програмата за единния пазар насърчава интеграцията в, на постоянен принцип на пазара и дали сте на мнение, че води до усъвършенстване на пазара. Е, много ми е интересно какво мислите като предприемач относно функционирането на вътрешния пазар. Желая ви успех. Аз ще ви подкрепям във всяка ваша стъпка. Моля, винаги, когато имате въпроси, обръщайте се към нашата комисия. Ние имаме много открита позиция. Благодаря на колегите си за положителното отношение е, и честните изложения. Благодаря. And now I would like to give the floor... Андрея Шваб, координатор за НП. Благодаря, госпожо председател. Господин министр, малко закъснях, за което се извинявам, но за мен е важно да ви задам един въпрос от името на групата на НП, защото е, всъщност е, като отговорен за конкуренцията, вие ще се занимавате с така наречените колективни искове. Ние имаме един негативен модел за подобни искове в САЩ, където всъщност фирмите всяка година дават повече средства за избягване на такива искове и въобще за правни спорове, отколкото за изследователска и развойна дейност. И от гледна точка на нашата политическа група и на мен, това не е добър знак за това предложение, което Европейската комисия иска да внесе и, и да подкрепи в, ние в Европейския парламент. Моя въпрос е какво е вашето отношение към колективните искове? Смятате ли, че могат да защитят европейската индустрия? И смятате ли, че ако някъде има наистина нарушения, трябва да се плащат обещетения по този начин? Аз мисля, че в правната уредба на конкуренцията се съдържа филтър, е, който е следният. Всички нарушения на конкуренцията първо се гледат от е, органи за защита на конкуренцията и е, това като първа стъпка, за да се изясни нарушението и след това при необходимост отиват на съдебна инстанция. Благодаря. Thank you very much. And then, uh... Благодаря. Госпожа Сеналова. Така ми доволте, абих вас еднак привитала на нашем výboru а и я бих вам... Благодаря много. Уважаеми господин министр, приветствам ви на днешното ни заседание и пожелавам успех на председателството ви. В своето изказване споменахте пакета за усъвременяване на правото, свързано с потребителите. Действително, този пакет е изключително важен. Искам да задам въпрос по един от, една от частите на пакета, именно двойното качество. Ам, вече сме се занимавали с тази тема, не само в нашата парламентарна комисия. Ам, и в други контексти. И аз и колегите ми твърдо осъждаме тази практика. Настояваме тя да бъде определена като нелоялна търговска практика и да бъде санкционирана. И тъй като работим по тази тема за нелоялните практики, имаме добра възможност да го направим. Днес сутринта предприехме важна стъпка в правилната посока – защото приехме изготвеното от мен компромисно предложение, което се занимава с този проблем и настоява на допълнителни преговори по темата с съвета. И за това искам да се обърна към вас. вашата страна, проучванията показват, има богат опит с продукти с различно качество. Отрицателен опит, така че се надявам, че вие ще бъдете по-отворен към темата. И може би е, по време на вашето председателство ще обърнете специално внимание и ще се погрижите да стане нелегално да се продава един и същи продукт с различно качество в различните страни. Много въпроси, заповядайте за отговор. Sorry. Aș vrea să, în primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru primire și pentru... Нека първо да ви благодаря, благодаря за приветствията и е, да ви благодаря, че се занимавате е, така сериозно с проблемите, които обсъждаме. Работата на вашата парламентарна комисия е комплексна, широко обхватна. И смятам, че това е комисията, от която гражданите имат много високи очаквания. Тя е свързана с функционирането на единния пазар, с одобрението на типа на превозните средства и прочие. Така че искрено се надявам, че ще работим добре заедно. Благодаря ви, господин Данти, за подхода, който, към който се придържате. Екипът ми е добър и работим по темата вече 6 месеца. Разбира се, има теми, по които всички държави членки трябва да достигнат консенсус. Знаем обаче, че парламентът, комисията и съветът са длъжни да се борят за постигане на възможно най-добри решения на тези проблеми. По въпроса, който зададохте, законодателното предложение, което споменахте, за нас е приоритетно – Работим в контекста на съвета, за да може да постигнем консенсус сред държавите членки. Съвсем скоро ще има трилог и ще се опитаме да намерим обща позиция. Това ще е на 30 януари. Ако искате допълнителни подробности към отговорите, които давам тук, сте добре дошли да зададете и уточнителни въпроси. Надявам се, че съм записал правилно имената ви, но ако ги произнеса грешно, моля за извинение. Госпожа Дита Харанцева. Е, гласуването по директивата за моторните превозни средства се проведе тази сутрин. Що се отнася до въпроса ви за осъзаемите стоки, възнамеряваме да предприемем всички възможни мерки работата по темата да приключи. Надявам се, че ще може да напреднем и днес на тристранния диалог за политическите въпроси. Е, работим в работна група за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 на търговците и потребителите. И за това търсим възможно най-ефективните решения. Действия като колективни искове, например, са тема, с която трябва да се занимаем. Що се отнася до продуктите с различно качество на различни територии? Смятаме, че всички е, граждани трябва да бъдат е, третирани еднакво. Разбира се, че има производители, които имат желание да адаптират е, определени продукти към вкусовете на определен пазар, но това не трябва да нарушава доверието на потребителите политики за защита на потребителите. Ами, те са много важни за единния пазар. Затова е много важно правните норми да отразяват начина по който действа пазара, за да може да се намери добро равновесие между правата на потребителите и тези на фирмите. В контекста на трансграничната търговия е много важно да се засили доверието на потребителите. Това е от голямо значение за развитието на вътрешния пазар. Смятам, че предложената директива за защита на потребителите, както и директивата за колективните искове, е, дават добри решения. Първата директива предоставя на държавите членки необходимите инструменти за правоприлагане. Става дума за санкциите, които държавите членки ще могат да налагат, ако един и същи търговец нарушава едни и същи правни норми в различни държави членки. Важно е потребителите да разполагат с средства за защита и да имат възможност да получават компенсации. Има и подобрения по отношение на рекламирането по интернет, за да се предоставя коректна информация на потребителите. Що се отнася до колективните искове, този тип искове а, биха могли да се прилагат в ситуации, при които един и същи голям търговец е нарушил права на голям брой потребители в Европа, евентуално в различни страни в Европа. До сега колективни искове не съществуваха като възможност – но вече потребителите ще могат да се възползват от тях. Тази директива е новаторска, защото въвежда реално функциониращ механизъм за правна защита на ниво Европейски съюз. Госпожо Грапини, както вие казахте, единният пазар вече е на 25 години. Той е най-големия пазар в света – с 500 милиона потребители и 24 милиона дружества, произвеждащи БВП от 14 трилиона евро всяка година. Задълбочаването на единния пазар за нас е приоритет. И смятаме, че има много неща, които трябва да се направят, за да се преодолеят оставащите бариери. Включително а, административни и бюрократични бариери, проблеми при приложението и прочие. Предложението, свързано с програмата за единния пазар, е много важно. То ще се отрази осезаемо на конкурентноспособността на единния пазар, на малките и средни предприятия и изобщо на конкурентноспособността. Така ще се подобри функционирането на единния пазар и фирмите ще станат по-ефективни, особено малките и средни предприятия. Подобряването на стандартизацията, защитата на правата на потребителите, подобряването на мерките, е, свързани с човешкото здраве, с е, ветеринарното здраве, с състоянието на околната среда. Всички тези мерки е, ще донесат много ползи. Последният съвет за конкурентна способност от ноември вече прие частичния общ подход и сега сме готови за преговори с съвета за части, частично споразумение. Разбира се, обвързано и с преговорите за многогодишната финансова рамка. И разчитаме на Европейския парламент за подкрепа. Сега, за продуктите с двойно качество – Ангажирали сме се да, анали... ангажи... да анализираме стандартите за продуктите, за да може всички европейски граждани да се третират еднакво. Разбираме, че има производители, които искат да адаптират продукцията си към местни пазари, но това не трябва да става с, с цената на правата на потребителите. Дита, искаше да зададеш допълнителен въпрос. Благодаря ви, господин министр. Разбирам, че има много теми, по които няма как да познавате всички подробности, но всъщност аз зададох един доста конкретен въпрос. И, и той беше, готов ли си сте да поемете политически ангажимент по темата, при, по която работихме тази сутрин? Става дума за директивата за застраховането на моторни превозни средства. Реално не се планира среща на работна група по темата. Готови ли сте да поемете ангажимента да се ангажирате с такава работна група? Благодаря. Господин Торкано. Господин министър. Отговорихте ни по въпроса за двойните стандарти, за двойното качество. Обаче ми се стори, че първи път не съм ви разбрал правилно, но повторихте отговора. Изглежда, че съм разбрал правилно това, което казвате. Това, което вие описвате, всъщност е двоен стандарт. Ние тук в Европейския парламент се борим против двойните стандарти. Има фирми, които продават един и същи продукт, но с различно качество на различните пазари. И те използват този аргумент, че се е, адаптират към предпочитанията на съответния пазар. Но това не е вярно. Двойните стандарти възникват, когато даден продукт не е направен по първоначалната оригинална рецепта, с която той е станал известен и заради която той е търсен. Затова, моля ви, не дейте да попадате в капана да защитавате този е, фалшив принцип. Има много силни фирми, които се опитват да завземат пазари, заливайки ги с продукти с лошо качество. Това не трябва да се допуска. Бих искал да подчертая отново, казва господин министъра, че ще повдигна повдигнатия от вас въпрос пред съвета и ще се опитам да спечеля одобрение за този проект. Това е важен проект. Той е сред нашите приоритети и ви уверявам, че ще направя всичко възможно да се погрижа съветът да се занимае с темата. Що се отнася до двойните стандарти? Всъщност няма противоречива политика. Има едни и същи хора, които се опитват да регулират пазара в полза на европейските граждани. И така с голямо уважение към вас, тъй като сме работили заедно много време, знаете, че съм съгласна с вас. А именно, че трябва да уважаваме производителите и да не им пречим да си вършат работата. Същевременно трябва да уважаваме и потребителите. А потребителите трябва да могат да вярват, че продуктите на пазара отговарят на определени стандарти. Уверявам ви, че ще се опитам да подкрепя темата и в Европейския съвет. Благодаря. Благодаря ви много, господин министър. Има ли някой друг допълнителни въпроси? Ако не, в такъв случай ви пожелавам всичко най-добро. Успех на румънското председателство. То ще е кратко, но интензивно. Има доста работа. Изредихме доста важни теми, така че наистина успех! И в нашата парламентарна комисия ще направим всичко възможно да ви помогнем. Благодаря. Благодаря ви много и искам да ви уверя, че разчитам и на вас, за да се справим с работата, която ни предстои. Благодаря, успех и на вас. Предстоят избори. Um, uh, така, колеги, нека да прекъснем заседанието си до 4 без 15, когато ще дойде госпожа Юрова. So, dear colleagues, I'm very happy. Уважаеми колеги, много се радвам, че при нас е наш приятел, приятел на комисията, комисар Вера Юрова, която е сред нас за о структурна размяна на мнение. И веднага, госпожо комисар, ви давам думата. Мадам Корацабилт. Благодаря, госпожо председател Кораца Билц. Уважаеми госпожи и господа депутати, благодаря ви за тази възможност днес да разисквам с вас въпроси от общ интерес. Изключително важно е да гарантираме, че потребителите в Европейския съюз са по-добре защитени на единния пазар. Първо, благодаря за вашия ангажимент за всичко, което правите по предложенията актове за потребителите. И днешното гласуване на предложението Омнибус. С него вие направихме много сериозна стъпка, за да приключите досието преди европейските избори. Това би трябвало да бъде наша обща цел, за да постигнем осезаеми резултати в интерес на гражданите, да гарантираме, че Европа може да се защитава от предизвикателствата на глобалните, глобализирани, цифровизирани економики. Вие посочихте възможността да бъдете лидери в тази насока. Господин Далтон, например, с неговия доклад, а също така убедена съм, че сега и с румънското председателство ще може бързо да се приключи досието. Много категорична е подкрепата и насърчаването от лично мен и комисията, че ще може да се постигне наистина решаване на въпроса по един положителен начин по този акт. Вашия вод е много значим например за по-хармонизираните санкции за сериозни презгранични нарушения на потребителското право, тогава, когато потребителите стават невинни жертви на нелоялни практики. Също така, много се радвам, че се очита общия интерес на потребителите във връзка с правната защита и мерките за справна защита. Това е нещо много важно. Говорим и в съвета по този въпрос – Необходимо е да има по-голяма справедливост и потребителите да видят, че могат да се защитават и ако се позоват на други институции, съзират други институции, техните права също ще бъдат защитени и ще получат обещетения. Сега, нека да спра за момента и да се спре на въпроса за двойното качество. От самото на начало, когато се разглежда директивата за нелоялни търговски практики, се разглежда този въпрос в интерес на потребителите, за да може да се запази многообразието, да има и преференции. Цена дискусиите, които водите, както и споразумението, което сте намерили с практиката за черен списък. Ще актуализирам информацията информирам следващата седмица министъра на селско, министрите на сел, по селско стопанство по този въпрос. Моята цел е да има по-добро изпълнение, налагане на изпълнението и да се преодолеят дискриминиращите практики. Осъзнаваме кои са темите, които се разискват онлайн, правила за прозрачност в съответствие с предложението на комисията. Разискваме всичко това, за да поддържаме пълна хармонизация на сега съществуващите правни инструменти за закрила на потребителите, които трябва да бъдат приспособени към цифровия пазар. Благодаря много за подкрепата за действията, които се предлагат. Възползвам се от тази възможност да насърча съвета, за да стигне до приключване и на това досие. И още веднъж искам да ви убедя и уверя, че ние не искаме да насърчаваме безразборна съдебна практика в тази насока. Искаме да подкрепим потребителите, да и разполагат с нужните мерки, за да могат да се защитават по-добре. Не искаме да има а, действия, които да ни доведат до а, стъкления таван. Що се отнася до гаранциите, по какъв начин ще може това да се отрази в националните структури? Всичко това се отразява в дискусията ни, включително диалога, който се води с 27 държави и потребителите ноември 2018 година или заинтересованите страни, включително представителите на стопанска дейност, за да може да се постигне един а, инструмент, който да е резултатен, за да се избегнат всички случаи проява на нелоялност, които водят до вреда. Аз лично поемам лична отговорност. Много, интересно, много беше интересно да види ангажимента на стопанските деятели. В тази светлина убедена съм, че скоро ще разполагаме с модел за колективна защита на исковете и правни мерки. Сега, що се отнася до договорните права в цифровия свят, търговия онлайн. Поздравявам ви по отношение на предложението, които направихте вие в тази насока, госпожа Гепард, господин Баримон, които работиха по тези досиета. Много сериозен е напредъка през последните седмици във връзка с прагматизма, гъвкавостта от двете страни. Политическо съгласие може да се стигне до двете, и по двете директиви. И имаме съгласие по периода за гаранция, правна гаранция. Имаме пълна хармонизация с защита на потребителите тогава, когато те предоставят лични данни за достъп до цифрово съдържание и услуги и гарантираме високо ниво защита в случаите, в които потребителите купуват стоки с цифрови елементи. Тези досиета са основополагащи в, за цифровия пазар. Те са взаимно свързани и а, се надяваме, че така ще има правна сигурност, която ще се предостави на стопанския свят, на операторите и в а, действие. Геоблокирането също е едно предложение, което се прилага, гарантира защита на потребителите, за да могат да имат те доверие, да могат да се възползват от цифровия пазар също това е много важно за нововъзникващите услуги и стоки на пазара. Необходимо е да се цифровизира и потребителското право. Това е нещо много важно и да устои на изискванията на времето. Това е много важно, когато става въпрос за хипотези през гранична търговия он и офлайн. Необходимо е да има последователност и логична свързаност между предложенията. Нещо друго изисква още дискусия и се надявам, че ще можете да приключите максимален брой политически лози и ще бъда много удовлетворена, ако може да се завърши и предложението цифрово съдържание днес, за да можем наистина да се приключи и работата по предложенията за продължбите в тази област. Надявам се, че ще има гъвкавост и така ще се стигне до ползи за потребителите и стопанските деятели. И още личен коментар, ако ми позволите. Ако преди година някой ми беше казал, че ще кажа това, щях да бъда много щастлива защото имаше един период, в който дискутирахме цифровото съдържание, продажбата на стоки и имаше разнопосочни изложени позиции, но не виждахме тогава светлината в дъното на тунела. Но сегашното положение е много обещаващо и съм много щастлива, че можем да стигнем до това положение в края на мандата. И сега позволете да се спра във връзка с альтернативното разрешаване на спорове, онлайн среда също така. Така както комисията очерта предложението в своето съобщение в интерес на потребителите, бихме желали инструментите, които съществуват защита на потребителите сега да бъдат пълно функционални. Искам да ви информирам за изпълнението също така и на альтернативното разрешаване на спорове във връзка с а, платформата. Трябва да намерим, между другото, по-добро наименование на всичко това, но нека да продължаваме да наричаме а, по този начин това предложение. Норвегия, Лихтенштайн изпълниха альтернативното разрешаване на спорове съответната директива. Повече от 450 субекта вече са нотифицирани. И тъй като през февруари 2016 година се даде ход, онлайн платформата за разрешаване на спорове привлече повече от 8 милиона посетители и 100 хиляди жалби от потребители, което превръща платформата в е, една от най-посещаваните страници на комисията. 80% от исковете са удовлетворени. Това е информацията, с която разполагаме. Платформата първоначално е, е, е един стимул за търгови, за търговците и потребителите за уреждане на спорове по извън съдебен начин. И много важно е да се стигне до удовлетворение за потребителите. Голям брой търговци обаче не реагират и това трябва да се промени. Затова правим преразглеждане на платформата, за да позволим повече възможности за обмен преди навлизането на етап а, жалби. Много важно е, това ще го подготвим в доклада доклада по отчета на платформата, който предстои. Когато отговаряме на въпроси на потребителите, когато те ме питат какви са потенциалните рискове за онлайн търговия, аз винаги им казвам, вижте дали търговеца е в мрежата альтернативно решаване на спорове. Защото по този начин те ще могат по-добре да реагират и вие ще разполагате с по-добро средство за правна защита, ако възникне нужда от това. И няколко думи във връзка с оценката на а, директивата а, потребителски кредит, във връзка с оценката, която се прави на директивата. Тя е от 2008 година, както знаете. Необходимо е, имайки предвид значителните промени на пазара, финансовите продукти стават все по-сложни, цифровизират се, възникват нови, е, нови тенденции, е, има нови технологични развития и проче. Затова е необходимо да се направи е, така, защото законодателството да бъде изключително стабилно, да може да, да бъде използвано, да устои на бъдещите предизвикателства и да бъде изключително задълбочено. Това е свързано с, разбира се, и сериозни социални проблеми, които съществуват в различни държави членки, така че много добре, че ще можем да направим оценка на функционирането на това законодателство, светлината на новите тенденции, новите рискове и цифровизацията. И между другото, финансовите услуги ежегодно вземат първата позиция сред най-рисковите отрасли, когато потребителите правят своята оценка защото за тях финансовия сектор е най-сложен, най-малко разбираем сектора, където може би не винаги се разполага с пълната информация или тя не се разбира и е необходимо да се действа съобразно този контекст. Няколко думи за геоблокирането което дава възможност на потребителите е, да пазаруват в рамките на Европейския съюз. Е, това е една разлика предвид преди съществуващото положение. Могат да е, пазаруват като местни лица. Това е нова форма на сътрудничество с регламента, съответно за регламента за защита на сътрудничеството за потребителите, което е много важно, защото те ще могат да си сътрудничат, когато се засече незаконна практика в презгранична хипотеза, за да може да се а, задейства и регламента за геоблокиране. И мрежата за това сътрудничество се подготвя, за да може да влезе в сила регламента за геоблокиране 3 декември, а, приложение от, да може да се осъществи от първия ден и регламента, ревизирания регламент за защита на потребителите и сътрудничеството са, са сред ключовите параметри за развитие на цифровия единен пазар. Това са компонентите на мозаиката, която ще се изгради. Това е нещо много важно, което бихме желали да бъде прието съвместно защото тези законодателни актове са взаимно свързани. И накрая, нека да добавя, че е, искрено се надявам, че ще стигнем до съгласие относно многогодишната финансова рамка до месец октомври тази година. Нещо е много важно, защото да могат е, програмите за защита на потребителите да продължат да се развиват и през следващия финансов е, период и да се а, отговори на новите предизвикателства. Много важно да се подпомогнат на държавите членки да разработят своите капацитети, за да засичат опасни стоки, съответно да има система за сигнализиране, РАПЕКС, е, да има и ясни структури за е, надзор на пазара. И аз насърчавам всеки един от министрите ресорни в тази насока да изискват обратна връзка, да следят е, усъвършенстването. Всичко това следва да се дискутира през месец април на председателска конференция в Букурещ и на следващият съвет по конкурентност. 15 милиона евро са заделени за финансиране е, дейност за надзор на пазара на общностно ниво, за да може да се обърне внимание на сигурността на продуктите, веригата е, продоволствена и дистрибуторска. Ние е, правим нужното, за да можем също така да сезираме съответните органи на, за надзор на пазара. Е, тук мога да посоча Амазон, eBay, Драгута, Франция е, с съответно е, инициативата. Тези платформи са съгласни да отидат отвъд законните си задължения, за да гарантират, че само безопасни продукти се продават в рамките на платформите. Това предизвиква голям интерес от международните ни партньори и също големи други пазара. Надяваме се, че ще разширим този модел. Очаквам с интерес дискусията днес и благодаря за вашето внимание. Благодаря, госпожо комисар Юрова. Благодаря за вашия ангажимент за защита на потребителите в Европа и по-добро сътрудничество с нашата комисия. Сега а, откривам дискусията. Започвам с координаторите за НБ Андрея Шваб. Госпожо комисар, благодаря ви, че сте в нашата комисия. В рамките на обмена с комисията ние сме контактували с вас, не само с вас, но и с господин Московиси, госпожа Бенковска и госпожа Габриел. И това не само за да се издадем картина за настоящото състояние, за да изясним къде ще насочим усилията си в бъдеще. Първо искам да подкрепя казаното от вас. Ние искаме със сигурност е, непременно да установим докладите, в крайна сметка да бъдат приключени в края на нашия мандат. И тук има редица теми, които вие засегнахте, по-специално е, гражданско-правните теми, също така и е, споразуменията по силата на договорното право по отношение на стоките и цифровите съдържания и мисля, че съвсем основателно посочихте, че тези предложения в крайна сметка ще бъдат изпълнени от всички е, по същество и с поглед към бъдещето. И аз мисля, че в е, нашата комисия, по-специално под, е, с помощта на колегата Паскала Римо, беше направено всичко да убедим съвета да бъдат въведени едини правила за цяла Европа. И понякога аз искам Европейската комисия да предлага повече аргументи, защото в крайна сметка не става дума за друго, освен за намаляване на бюрокрацията, да обединим 28, 28 различни регулации в една обща европейска рамка. Аз мисля, че това е смисъла на а, унифицирането на правилата в вътрешния пазар, което е в полза на потребителите. Аз казах това и на румънския председател на съвета сега. Това искам да го посоча и пред вас. Става дума за колективните искове. И е, много бих се радвал, ако съвсем накратко вземете отношение по този въпрос и кажете защо по ваше виждане това предложение е необходимо и каква рамка трябва да му зададем, за да не попаднем е, в ситуация, каквато наблюдаваме в САЩ. Вие виждате, че това не може да бъде нашата цел, защото, както правилно посочихте, в САЩ повече средства се е, изразходват за. Е, съдебни разходи по такива колективни искове. Затова в Европа ние трябва да внимаваме да не направим подобна погрешна стъпка. Благодаря. Much, Благодаря, Андреас. От името на Алде ще се изкаже Дита Хрансова. Благодаря ви, госпожо председател, госпожо комисар. Много се радвам, че сте тук сред нас, както обикновено. И а, няма да се изненада от това, което ще кажа. Мисля, че колеги и други колеги ще ме подкрепят. Мисля, че вие свършихте отлична работа като а, комисар, направихте добри предложения, с които парламента се ангажира и успяхте да постигнете напредък. Искам да подчертая особено факта, че вече споменахте двойното качество. Това е сериозен проблем в Европа и вие проявявате достатъчно кораж и се предприемат вече първи стъпки за правни норми за справяне с проблема. Тази сутрин обсъдихме първите елементи тук в нашата парламентарна комисия и се надявам, че в тристранния диалог ще се напредне. По време на вашия мандат комисията се занимава с повечето традиционни области на защитата на потребителите и бяха запълнени доста празнини. От тук нататък въпросът ми към вас е как виждате бъдещето в защитата на потребителите, тъй като вашия мандат като комисар отговорен за защитата на потребителите скоро приключва, но вие със сигурност имате полезни неща, които може да споделите с нас за бъдещето развитие на защита на потребителите, вземайки предвид и работата в съвета по настоящем. Смятам, че ролята на следващата комисия е добре да, е, да се съсредоточи върху приложението, защото а, правните норми са безсмислени, ако няма добро приложение. И трябва да им се даде време да заработят както трябва. Съгласна ли сте с мен, госпожо комисар? Благодаря ти, Дита. Сега от името на групата на социалистите и демократите, госпожа Сеналова, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, имам съвсем конкретен въпрос към вас – във връзка с гласуването тази сутрин за двойното качество. Вие предпочетохте оценката да се прави от органите за надзор и внесохте съответните изменения. Ние обаче настояваме на малко по-строги решения. И се радвам, че тези решения получиха подкрепа тук. Още от самото начало се опитвах да направя така, че да се разшири черния списък. И така, каква е вашата роля в контекста на това предложение и ще подкрепите ли нашата позиция по време на тристранния диалог? Особено вземайки предвид, че позицията на държавите членки е меко казано доста умерена. Смятате ли, че член 6 е най-доброто решение? Благодаря. Благодаря. Заповядайте. Уважаеми колеги, комисар Юрова, това, което искам да кажа, е да Ви поздравя лично Вас за тези предложения. Тук искам да използвам думата да поздравя и Олга Сехналова, която се бори от 2011 година по темата. Най-важното беше да преобърнем дебата в Европейския съюз по темата, че има двойно качество при храните. А, искам да направя малко по-политическо изказване, защото а, с наближаващите избори смятам, че това е една от най-важните теми да убедим особено гражданите от Източна Европа, че те имат равни и единни права и стандартите, които въжат за западноевропейците, въжат и за е, източноевропейците. Смятам, че точно тук Вие може да дадете много силен призив точно преди изборите, ако успеем в е, рамките на този мандат да приключим е, триалога и да е ясен знак към гражданите, че затова е Европейския съюз, когато има наднационални теми, които не могат да се решат на национално равнище, да им обясним, тоест те го разбират, просто трябва да довършим до край точно такива досиета, които защитават потребителите и по този начин ние без да настояваме, без да правим позишен пейпери по различни теми, смятам, че ние ще се свършим работата и проевропейските, т.е. ще се увеличат нагласите в гражданите за бъдещето на Европейския съюз. Благодаря. Thank you very much. And now I will uh, ask you also uh, briefly... Благодаря. И искам и аз да задам един въпрос. Много съм благодарна за работата, която вършите по въпроса за безопасността на продуктите и особено за правоприлагането. Какво прави комисията по отношение на Китай? и по отношение на интернет платформи като eBay и Amazon. Това са различни области, обаче има голямо увеличение на електронната търговия в Европейския съюз. Продават се всякакви продукти от извън Европейския съюз и как можем да се погрижим. Особено се безпокоя за безопасността на продуктите за деца и за на младежи как според това ще се развиват нещата? Имаме ли наистина сериозни основания за безпокойство? Благодаря много. Давам ви думата за отговор. Благодаря ви много за зададените въпроси. Нека да започна с въпроса на господин Шваб. Благодаря ви много за вашата признателност за работата на комисията. Ние сме колектив, работим заедно, но трябва да ви кажа, че всеки път, когато а, а, идвам тук, а, диалогът с вас ме обогатява и насърчава. И в а, и по определени теми а, съм имал нужда от подкрепата на членовете на вашата комисия. Спомням си един първите разговори с господин Шваб Говорихме си и за това как много често хората са свикнали да излизат и да пазаруват на своята улица, в своя квартал. И за това не можем да мислим само за пазаруването по интернет и трябва да мислим и за хората, които са в селските райони, които искат Европа да се грижи и за техните права. И когато говорим за пазаруването на моята улица а, като подход, а, нека да се спра, и на цифровите договори за стоки и за а, услуги. Първо решихме да разделим нещата на две. Едното да е за съдържание, другото за продукти, защото съдържанието видяхме е малко по-различно. И за това цифровото съдържание трябва да се разглежда по по-различен начин. То е съвсем ново. И се оказва, че хората започват да плащат с лични данни. Много особено това от гледна точка на който и да било, който разглежда личните данни като основно право. А сега се вижда, че в европейското право е, едва ли не приемаме хората да плащат с личните си данни. И за това трябва да намерим ново решение, защото това вече се случва и то масово. И трябва да действаме бързо, защото вече има няколко държави членки, в които законодателната дейност е започнала по тази тема и, както каза господин Шваб, не бихме искали да се стигне до фрагментиране на правните норми в Европейския съюз. Затова ни трябват правила, които да са визионерски и прости, разбираеми за хората, които да не карат хората сами да разрешават къде е проблема, дали е в хардуера или в софтуер. Правилата да не намаляват настоящата защита, в която и да било държава членка. И тук идва отново нагласата а, обичам да пазарувам на моята улица. Има някои държави членки, в които гаранцията е 5-6 месеца. Има други държави членки, в които има възможност за гаранции, които са много по-дълги. Е, тогава не е добре да налагаме по-низки, по-низкия прак на гаранции за хармонизиране, при положение, че някой може да загуби от това, някои потребителите. Да и е добре да работим в контекста на общ пакет. За това ви благодаря за сътрудничеството и искам да поздравя докладчиците за положения труд. Честно казано, от началото не мислех, че ще се справим. А сега, за колективните искове, какво можем да направим? Ами, щеше ми се, чрез въвеждането на колективни искове в Европейския съюз, да има по-голяма справедливост – а не а, по добър бизнес за адвокатите. Аз самата съм адвокат и нямам нищо против адвокатите да имат работа, но това е. Още от самото начало много добре знаехме какво искаме и какво не искахме. И много внимателно разгледах начина по който работят, работи системата за колективни искови типична за Съединените щати и за това искаме да избегнем триковете на системата там и да въведем друга система тук и затова въведохме да се преминава през представителни органи. В която и да било страна в Европейския съюз виждате проблеми. В Испания проблемите с ипотеките хиляди души са подписали договори за ипотеки без да, им, да са им представени ясните условия. И след това условията са ги изненадали много неприятно. И в един случай едно семейство спечели делото в съда и каза, да, вие сте били измамени от банката. Е, сега какво да правят останалите 61 семейства, които са били точно в същата ситуация като това семейство? Едно по едно да заведат искове. В крайна сметка трябва да се намали и тежестта на работата на съдебната система. Така че имаме множество случаи в Европа. Volkswagen, да, това е може би най-известния случай, но във всяка страна има ситуации на, на срамни търговски практики, където са измамени хиляди души и всеки един от тях трябва сам да заведе съдебно дело и никой сам няма да го направи. струва скъпо, не се знае как ще протече делото и по този начин всъщност и доверието към работата на съдебната система спада. И така, много по-добре е да се разгледат конкретните случаи и да се обясни в прав текст на политиците за, защо това е по-доброто решение. Но все още в половината от държавите членки колективни искове са недопустими, т.е. не са предвидени в правната уредба. Именно за това смятам, че вършим едно добро дело а, тук. Сега, на показаното от Дита. Благодаря ти, Дита, за милите думи. Да, честно казано, от началото, като видях, че трябва да се занимавам с правосъдие, защита на потребителите, да, борба срещу дискриминацията, включително и по полов признак, честно казано, се притесних толкова, че а, си помислих, Боже, няма как, ос, освен всички тези неща, да се занимавам достатъчно добре и с защитата на потребителите. Но направих всичко възможно и а, ето, че а, направихме едно, един пълен преглед на правните норми и стигнахме точно до това, което каза Едита, че всъщност слабите страни не са в правните норми, а в тяхното приложение. И за това следващите задачи на парламента и комисията трябва да са да се подобри правоприлагането, да се подобри информираността на потребителите за това какви права имат, Честно казано, аз лично не виждам вече много възможности за допълнително увеличаване на правата на потребителите, защото много често по този начин се добавят допълнителни тежести за бизнеса, административни или други. А пък това е добре да се избягва. В някои случаи добавяхме допълнителни мерки за защита. Е, когато добавяме допълнителни мерки за защита, реално не помагаме на потребителите, само увеличаваме купчината документи, които са длъжни да прочитат. Ето, финансовия сектор. Виждали ли сте в последно време колко много документи трябва да се прочитат преди да се а, вземе заем? Аз съм юрист, така че сигурно бих прочела две-три страници, но едва ли бих изчела всичко. И много често, когато потребителите питат, ама защо трябва да четем всичко това, им се казва, ми защото европейското право го изисква. И по този начин се настройват против европейското право. Всъщност нашата задача трябва да е да упростим нещата, а не да ги осложняваме. И още нещо – не знам дали сте обърнали внимание, но моят личен подход е такъв, че е по-добре потребителите да са добре информирани и да са отговорни сами по себе си. Да си дават сметка, че а, те трябва добре да помислят да, преди да купят нещо, да видят какви са условията, а не да разчитат на някакво мистично а, право, което а, да им се притече на помощ, ако имат нужда от това. Добре е потребителите винаги да си дават сметка, че тяхната защита е в техните ръце. И че, разбира се, правните норми също ги подкрепят. Това е моята позиция, либерална позиция по темата. Сега по качеството на хранителните продукти. На което е различно в различни страни. Благодаря ви много за положените усилия и на Олга Сеналова, и на Дита, и на останали, останалите им колеги, които положиха усилия да направят правните норми по-добри. Трябваше да преодолеем доста а, голямо нежелание да се признае, че има проблем в Европа. В началото от изтока хората викаха, има сериозен проблем, третират ни като потребители втора ръка. А пък от запада ни казаха, чакайте, ние въобще не разбираме за какво говорите, това изобщо проблем ли. Е. Известно време работихме по методологията и по а, проверките. И проблемът се оказа, че съвсем не е разлика между изтока и запада, а в това, че реално няма истински единен пазар. Ако могат да се купят едни и същи продукти под е, различни продукти под едно и също име, това реално не е единен пазар. И това беше доста сериозен проблем и достигнахме историческия момент, в който беше признат като проблем. От тук нататък вече предстои да търсим негово решение. За мен е много важно за тази цел да се приеме предложението Омнибус, за да може да се сложи край на този тип практики. Затова казахме, важно е да има ясна забрана за тези практики в а, правните норми, защото и онези, които са отговорни за правоприлагането в държавите членки, искат по-точни определения, за да знаят какво е позволено и какво не. И така, разработваме методология за проверки. Започнахме с а, 60 продукта, сега разширихме до 100 продукта и в случаите, в които виждаме, че има измами, информираме националните органи и, е, и излизаме с препоръка да действат. От там нататък, както Дита каза, вече не ми остава много време до края на мандата, но мисля, че ще имам все още поне известно време лично да се занимая с тези въпроси в пряк разговор с производителите. Този натиск, който ще налагаме от различни страни, комисията, държавите, членки, потребителите, мисля, че в крайна сметка може да доведе до резултати. Вече виждаме, че някои фирми – рекламират продуктите си с изречението гарантираме еднакво качество на продуктите. Някои фирми вече променят рецептите. И така, трябва да продължим да настояваме. Не можем да разчитаме само на а, правните норми, които се разработват сега и които ще влязат в сила, може би през 2021 и 2022. Мисля, че вече можем да започнем да действаме. Госпожа Сеналова зададе въпрос, който очаквах. Той е въпроса за това каква ще бъде позицията на комисията в тристранния диалог. Тук ще е, е разкрия пред вас, че във вътрешния дебат, когато подготвяхме това предложение, член 6 беше е, всъщност план Б. Аз лично исках да се предложи формулировка, която беше малко по-строга. Обаче същевременно ми се щеше да дам гаранции, че няма да диктуваме цени, вкусове, да се види, че може и да има случаи, в които има разлики, при които има достатъчно добра обосновка. И така, както казах в началото, приветствам резултатите от гласуването днес. Ще видим какво ще кажат държавите членки. От там нататък искам да кажа следното. Когато правихме това предложение, вече бях разговаряла с държавите членки многократно и знаех какви са техните позиции. Исках да предложа нещо, което би било приемливо, което има начин да мине през съвета. Но да видим, да видим на тристранните срещи. Аз лично подхождам с готовност да приема различни варианти, но не мога от сега да ви гарантирам дали ще бъдем изцяло на страната на парламента тук. Аз лично смятам, че е добре да има ясен текст, който забранява този тип практики, като същевременно гарантира, че не се налагат норми, свързани с вкус и цена. И е, имаме предвид, че може да има някои случаи, в които разликите са добре обосновани. Господин Неков, мисля, че с тези коментари отговарям и на вас. Какво ще правя от тук нататък по въпросите за двойното качество? Ами ще се обърна към правоприлагащите органи в държавите членки, за да напоискам от тях да ми отговорят ясно на въпроса какво ще направите с продуктите, по които вече има изпитвания и се надявам, че ще ми дадат конкретни отговори. Сигурност, безопасността на продуктите. Госпожо Кораца бил права сте. Имаме функционираща система и се опитваме да поддържаме една такава а, система за безопасност, която всъщност в световен план е най-добрата такава система. Системата за бързо предупреждение, в която участват всички държави членки и получават сигнали от обществеността. Много важна е тази система. Е, платформите в интернет са се ангажирали да я използват много активно. И това е част от нашето споразумение. Те поеха ангажимента да следят какво се вижда в Рапекс да оттеглят продуктите, които се продават на тези платформи, спрямо които има подадени сигнали и да действат бързо. А скоростта е важна, защото платформи като Amazon или eBay имат огромен потенциал, дистрибуторски потенциал. Именно за това настояхме да действат незабавно. Това беше основен елемент в споразумението с тях. Що се отнася до Китай, продължаваме с разговорите, продължаваме да оказваме натиск, сътрудничим си много добре с отговорната комисия в Съединените щати – и с държавната администрация там. И успяваме постепенно да намаляваме процента на опасни продукти, хванати от Рапекс. По-рано беше 65%, сега сме близо 50% и така китайските власти вземат нещата на сериозно. Заявихме, че не може да се продължава по този начин. Искаме конкретни неща да се случват от китайска страна по-добра проверка на експортните пратки, по-добро проследяване на източниците на опасните продукти, по-активна дейност на китайските органи. И въобще нещата, които те са поели ангажимент да вършат и до някъде вече вършат. Има намаляване на процента, но с американците водим една обща борба и натиска трябва да продължи. Благодаря, ако няма други колеги, които желаят да се изкажат. Тъй като това е, може би, последния ни разговор с вас, бих искала и аз да кажа, както казаха и Андрея и Дита, че сме ви много благодарни в нашата комисия за начин на по който си сътрудничихме през последните години, за това, че винаги бяхте на наше разположение. На вашите служители също работихме по важни теми, които споменахте колективни искове, криминализиране на потребителските продукти от нас, альтернативни е, възможности за разрешаване на спорове, гео блокиране, безопасността на продуктите и прочие. И сме ви много благодарни за това отлично сътрудничество с вас и с комисията и за вашата решимост да продължите да работите по тези теми и да се приключи по много от тях преди края на мандата. Ще си сътрудничим с вас, за да постигнем това и да се стигне до пленарна зала. Основната ни задача е да дадем сила и силни позиции на потребителите, а не да се държим към тях а, снисходително. И а, е важно да ги информираме. И мога да кажа, че от името на всички тук а, завявам, че сме съгласни с вашата позиция. И така, колеги, моля за аплодисменти към госпожа комисаря и към нейните служители. Това не е края на мандата, но тъй като това е последното ни предвидно заседание заедно, искам да ви благодаря. Не очаквах, че още през януари ще започна да се чувствам сантиментално. Благодаря ви много. Мисля, че ще продължим да работим заедно. Искам да благодаря на комисията Имко за отличното сътрудничество и за вдъхновенията, които ми дадохте, Работихме заедно за бъдещето на хората в Европа по много конкретен и прагматичен начин. И е, това за мен е източник на много, много приятни чувства. Благодаря ви много и очаквам да продължим да работим добре и до края на мандата. So, dear colleagues, uh, let's continue. Уважаеми колеги, нека да продължим. Продължаваме към сесия законодателен контрол с участието на комисията. Започваме с регламент относно медицинските изделия. Андреас. I think you start. Мисля, че можете да започнете. Okay, let's start with the commission. And we have Mr. Carlo who... Е, комисията Карло Петинели, който е директор потребители, околна среда е, и технологии в областта на здравеопазването. Заповядайте. Okay. Honorable members. Уважаеми госпожи и господа, добър ден. Първо, е, благодарност от страна на комисията относно специалното внимание, което се отделя във връзка с развитията в областта на медицинските изделия. Това е много полезна среща за среща между двете институции днес, за да можем и ясно послание да отправим към операторите и широката общественост относно а, сигурните, безопасните изделия, които могат да бъдат предоставени в Европейския съюз. Следователно, положително. За мен е голямо удоволствие да ви запозная с положението на нещата относно изпълнението на новите регламенти. Относно медицинските изделия и инвитро диагностиката, определя условията за гражданите, които могат да получават най-надежни, новаторски и безопасни а, възможности за здравеопазване. Това е изключително важно, защото също е знак за високо качество производство медицински изделия. Всичко това се дължи на дълги преговори между европейските институции, особено с законодателите. Стигнаха до съгласие, че преходният период, след дълги преговори, разбира се, и внимателни обсъждания са уточнени. Тези периоди са добър баланс между спешно спешния елемент на, за увеличаване на безопасността на пациентите от една страна, а от друга страна операторите да могат да преминат гладко към новата система. Както комисар Бенковска заяви пред парламента, изпълнението на новата рамка се развива съобразно плановете. Това е много предизвикателна задача, но по-настоящем няма отклонение относно изискванията, които са установени от съзаконодателите, за да се укрепи наблюдението и да могат да се избъднат очакванията – на заинтересованите страни. Необходимо е всички инициативи и актове на комисията да бъдат наблюдавани и всичко това е подготвено за въвеждането в изпълнение. Плана е предоставен на интернет страницата от месец септември 2018 година. Актуализира се редовно, поне на 3 месече. Там има актуална информация относно всичко, което се изпълнява от страна на комисията, както във връзка с контрол, така и освен това. Първо, нотифициращите органи много е важно да има конкретен брой, който е необходим от тях, голямо предизвикателство, което съзнаваме. 39 кандидатури са заявени с вчерашна дата и 21 оценки са извършени съвместни. Повече е, разбира се, може да има и кандидатури, които да са предоставени на националните органи. И сега е, се окончателно приключва този процес. Може да се очаква, че поне половин дозина ще бъдат е, нотифицирани в първото 6 месечие на 19-та година. И а, това е много важно, защото сертификатите вече са били предмет на съвместна оценка. Това е свързано с капацитета на системата, за да може да изпълни изискванията. Не е изненадващо, че окончателният брой определени нотифицирани органи може да бъде малко по-нисък съобразно сегашното положение. Защо? Имайки предвид декларираните цели – Необходимо е да бъде изградена мрежа от нотифицирани органи и в интерес на всички е нотифицираните органи да отговарят напълно на предназначението си. Затова Очакваме първоначално малкия брой на тези органи да се увеличава. Това е важно за качеството и количеството им. Е, вече да съм получили доста отчети в тази насока. Друг важен аспект е подготовката на ИТ системата, която е необходима за системата с базите данни, така че всички оператори ще могат да използват, за да може 2020 година системата да бъде достъпна и функционираща що се отнася до уникалната система за идентифициране на изделия, тя ще бъде готова в съответен срок. Продължава работата във връзка с много други инициативи, които са в ход на изпълнение от страна на комисията, различните стандарти и разбира се е, всички останали задачи, които се подготвят е, консултация с индустрията и заинтересованите страни в тясно сътрудничество с държавите членки, особено в рамките на координационната група за медицински изделия, което се създава в рамките на регламента, заседавала вече 6 пъти през 2018 година. Искам да потвърда, че на 25 октомври всичко това бе представено в пленарна зала и комисар Бенковска също участваше. Ще продължим проактивно да работим, да наблюдаваме напредъка на изпълнението не виждаме основание да се отклоняваме от срока, който е даден от съзаконодателите в рамките на регламента. Възоснова на напредъка постигна до сега май 2020-2022 година за инвитро. Това са, разбира се, два срока, които са предизвикателни, но постижими. Продължаваме да работим в пълно сътрудничество с компетентните органи и заинтересовани ни страни да постигнем тази цел. Много благодаря за вашето внимание. Uh, uh, много благодаря, господин Патинели. Сега Андрея Шваб, заповядайте. Um, благодаря, Анна. Благодаря и на комисията за задълбочения доклад за наистина изключително сложната а, ситуация в този сектор в Европа. Мисля, че темата е много актуална. От е страна е ясна, имайки предвид законодателството, което е подготвено и водещата роля на комисията, в крайна сметка искаме да подобрим сигурността и безопасността на потребители и пациенти. Очевидно е, че за да постигнем това са нужни добри медицински изделия, защото ако ги няма, ако няма а, изпитващи а, и органи, които да работят с тях, очевидно няма да постигнем целта и е нужен баланс. Както и господин Петинели каза, необходимо е да гарантираме на време да разполагаме с почти всички институции, които ще извършват изпитванията. Както господин Бастинали каза, не ми е ясно на мен и се надявам, че ще имаме повече информация освен тази сесия законодателен контрол сега, че ще има институции, които ще е, изискват разрешение за да работят в тази насока и се обръщам към господин Петинели и вас, госпожо председател. Дали ще имаме общ брой поне, колко от тези институции вече са създадени, налични, колко няма да бъдат засегнати от Брекзит, защото знаем, че голяма част от тях са в Обединеното кралство и молим да имаме списък с институции, органи, независимо как ги наричаме, които очакват на национално ниво да получат разрешенията си. Така че в интерес на пациентите е много важно да знаем кога новия регламент ще влезе в сила – и когато влезе в сила, да няма недостиг на е, процедури във връзка с е, изпитване, разрешение и да няма недостиг на самите медицински изделия. Е, и тогава, когато са нужни нови методи за разрешаване, авторизация и процедурни методи. Всичко това трябва да бъде налично, за да няма забавяне. Така че много моля господин Патинали, ако може да хвърли допълнителна светлина по този въпрос, за да можем да обясним и на отрасъла, който е много фрагментиран голям брой са малките и средни предприятия, големи почти няма. Важно е всичко това да се извърши на време, за да разполагаме с медицинските изделия. Това исках да кажа. Благодаря, ако да, получа отговор на въпросите. Благодаря, Андреас. Господин Патинели, дали можете да отговорите на Андреаса? Да, благодаря. Както и казах, с днешна дата има един орган, получил авторизация в рамките на регламента и от вчера е напълно функциониращ. Както казах, 39 кандидатури получихме. За 21 от тях има съвместна оценка, т.е. одит и контрол се осъществява за тях. И очакваме за тези 21 да знаем резултата в кратък срок като научим резултатите, това не означава, че автоматично те ще получат разрешение, защото знаете, че в някои случаи трябва да се устранят някои а, а, аспекти. А, първия, първото тремест, първото 6 месече на 2019 година, вече казах, е, очакваме развитие. Брексит, разбира се, е голяма въпросителна. Ако се извърши съобразно споразумението, проекто споразумението между европейския преговарящи и британския, няма да има проблем. Тоест, това означава, че нотифицираните органи ще могат да издават сертификати до 31 декември 2020 година. Тоест, ще има достатъчно преходен период. Разбира се, ако не така се случат нещата, това би създало проблем, който трябва, е, разбира се, да се управлява с, с, съвместно с, може би, хиляди други въпроси. Така че, има много органи, казвате в Обединеното кралство. BSI. Е това е един голям такъв, който издава голям брой сертификати. и това е на практика входната точка на европейския пазар и вече BSI организира процедурата след Брекзит и в е, е, Холандия се създава дъщерна формация, която ще получи правата за разрешение за издаване на сертификати за медицински изделия по сегашния регламент т.е. ще могат вече да издават подобни сертификати и BSI Нидерландия ще може да кандидатства именно по смисъла на Европейския регламент 2020 е, година, 2022 година, съответно когато влязат актовете в сила. А тъй като а, организацията в Обединеното кралство има добра репутация. Надяваме се, че а, а, холандската дъщерна организация ще има да, също достатъчно добра организация. това е една възможност, разбира се. И така ще се смекчият последиците от Брексит във връзка с медицинските изделия. Това е цялата информация, с която разполагам. Ако ми позволите, имаше и трето, трети въпрос на национално ниво. Институциите, които е, искат да получат е, е разрешение, бихте ли отговорили на този въпрос? Нале, Господин Патинели. For data of national authorities. За данните за националните органи нямаме тази информация. Имаме само за информацията, която е приложима на общностно ниво. Можем ли да изискаме? No, because... Не я изискваме, защото това не е наша задача. Достатъчно работа имаме да изпълним заложеното в регламента на общностно европейско ниво. Е, мислите ли, че ще бъде полезно да поискаме е, една информация от съвета, какъв е броя на националните институции? Speaking... Честно казано, получаваме информация от националните органи, когато те започват процедурата но не мога да кажа дали ще бъде полезно за вас да получите подобна информация или не. Ние насочваме вниманието си към, национа... към европейската система, не националната. Благодаря. Благодаря за обмена на тази информация, актуализацията. С това приключваме сесията законодателен контрол медицински изделия. Приключваме и заседанието за днес. Колеги, следващото заседание ще бъде на 29 януари. Благодаря ви.